Uh, в дневния ред имаме няколко резолюции. Are you ready? Готови ли сте? The first one on the agenda. Първата резолюция в дневния ред е преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан. Започваме гласуването с изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Богеци, процедурен въпрос ли имате по тази резолюция? Заповядайте. Е, мерси, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да а, повдигна процедурен въпрос. Не бихте ли искали да поздравите демократично шотландския народ, който гласува за своята независимост? Да живее Шотландия! Okay, um, the next vote is on a... Продължаваме с гласуването, казва председателката. Изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията в нейната цялост. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващата точка в дневния ред е резолюцията за Бурунди и по-специално случаят на Пьер Клавие Бонимпа. Имаме съвместна резолюция от 7 политически групи. Гласуваме резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. The next one. Следващата точка – нарушение на правата в Бангладеш, съвместна резолюция от 6 политически групи. Гласуваме текста на параграф 2. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващата резолюция е положението в Украина и състоянието на отношенията между Европейския съюз и Русия. Имаме съвместна резолюция от пет политически групи. Започваме с изменение четвърто. Имаме устно изменение. Господин Остревишиус, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, колеги, дами и господа. Изменението е по-скоро от езиково естество. Вместо can be предлагам да се каже should. Should be. Изречението ще звучи последния начин. Strongly stresses that there should be a political solution to this conflict. Председателката, някой възразява ли на това изменение? Не такъв случай подлагаме го на гласуване. Изменение четвърто. You should have been quicker. Трябваше да реагирате по-бързо. Okay, let me see if there are 40. Я да видя дали има 14 човека. Няма 14 човека, които да възразяват, което означава, че гласуваме изменението с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Втори параграф, изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 10. Има устно изменение. Господин Флакенштайн, заповядайте да представите изменението си. Госпожо председател, молим заедно с другите политически групи съвсем накрая на параграф 10 да заменим on the ground с Укра... Украина, с името на страната. Има ли е, възражения против това изменение? Не. В такъв случай гласуваме изменението. Кой е за? Е, извинявайте, това е електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. And is adopted. Приема се. We move to amendment 2. Изменение второ, параграф 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. And is adopted. Приема се. Изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 12. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение първо. Разделено на две части. Гласуваме първата част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 28, разделен на две части. Гласуваме първата част. Кое е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Извинявам се. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на две части, електронно гласуване по първата част. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част, отново гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Сдигане на ръка. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Сега гласуваме резолюцията като цяло. Кой са? Е за? Против. Въздържали се. Приема. The next uh, resolution on the agenda is the EU Следващата резолюция е отговора на епидемията от Ебола. резолюция от пет групи. Преди обаче да гласуваме, госпожа Вандерстох има думата, имате процедурален въпрос, така ли? Бих искала да кажа следното. Става дума за тази резолюция. Вчера я получихме в 8 часа вечерта. 27 страница на английски язик. Днес в 12 часа трябва да гласуваме. Искам да кажа за протокола, че по такъв начин не може да работим в парламента. Благодаря. Благодаря. Отбелязахме за протокола, но така или иначе трябва да продължим с нашата работа. Гласуваме цялата резолюция. Моля, покажете с ръка кой е за, кой е против, въздържали се, прието е. Продължаваме с резолюцията за ситуацията в Ирак и Сирия и офенсивата на ИДИЛ и преследването на малцинствата. Гласуваме проекто резолюцията от 5 групи. Започваме с изменение 3. Моля, с ръка гласуваме. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърлено е. Четвърто изменение е за, против, въздържали се, отхвърлено е. Едно за, против, въздържали се, отхвърлено е. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено е. А сега параграф 9, е, първоначалният текст, е, първа част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 10, отново на две части, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. А сега цялата резолюция за, против, въздържали се, прието е. Преминаваме към резолюцията за положението в Либия. Имаме обща проекта резолюция от политическите групи. Започваме с изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 6 за, против, въздържали се, прието е. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Едно за, против, въздържали се, отхвърлено. Точка от преамбюла К на две части. Първата част за, въздържали се, а, е, извинявайте, против, въздържали се, отхвърлено. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. И гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се, приета. е. Сега преминаваме към резолюцията за Израел и Палестина след войната в Каза и ролята на Европейския съюз. Господин Ламсдорф има процедурен въпрос. Имам въпрос към вас, госпожо заместник председател. Защо гласуваме а, резолюциите на отделните политически групи? Има още резолюция. Първия въпрос. И освен това, би трябвало да имаме електронни гласувания само по важни въпроси, тук има непрекъснато е, по всички изменения електронно гласуване. Защо това е така? Председателката, е, господин Ламсторф, аз мисля, че знаете отговора на въпроса. Това е начина, гласуваме начина по който са подадени резолюциите, а електронното гласуване не накърнява процедурата, така че продължаваме и така. Е, проекто резолюцията на ОГУЕ. Имаме редица електронни гласувания. Започваме с е, първото гласуване. Параграф 1. Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. and is rejected. On paragraph 4, the vote is open. Отхвърлено. Четвърти параграф. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Процедурен въпрос ли имате? Госпожо председател, не може ли да гласуваме онблок, ако колегите са съгласни? Um, Председателката, има ли някой против? Добре, тогава продължаваме по същия начин. Гласуваме параграф 8. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 10.d. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението. Параграф 10, точка Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 10, точка Ф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 10, точка И. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Госпожо Береш, искате думата? Мадам ла президент, екскюзе мон инекспериен. Госпожо председател, извинете, въпросът ми, но наистина питам се, Възоснова на кой член от правилника по-точно гласуваме по начина, който го правим днес? Може би с греша и с удоволствие ще чуя вашите доводи, но се питам защо компромисната резолюция, предложена от няколко групи, се гласува приоритетно. Разбирам, че това е правило 1.3.4, параграф 4, кое, което правило казва, че Отделните резолюции се гласуват преди общата резолюция. Това е отговора. Така че продължаваме с параграф 10.к. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 10.м. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Точка от преамбюла Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Точка от преамбюла F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Точка от преамбюла Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Точка от преамбюла И. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно отново. Край на гласуването. Отхвърлено е. Преминаваме към проекто резолюцията от името на зелените. Моля с гласуване с ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлена е. А сега проекто. Беше ясно, колеги. Проекто резолюция от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Кой е за? Кой е против? Отхвърлена е. А сега преминаваме към общата проекторезолюция. резолюция. От името на 4 групи започваме с изменение 5. Гласувано, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 6. С ръка гласувайте, моля. За, против, въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 7. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 8. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? въздържали се, прието е. Изменени 10, електронно гласуване. Има ли възражения против е, омбло гласуване? Има, така че продължаваме край на гласуването. Отхвърлено. Е. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15-то изменение. 15-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 17. Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Второ изменение. Моля с ръка гласувайте за, против, въздържали се. Отхвърлено е. Трето Изменение отново електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието. Е. А сега преминаваме към резолюцията, свързана с делегирания регламент за достъп до пазара на Фиджи. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е предложение, проекто резолюцията. Благодаря ви, колега. Колеги, преминаваме към обяснението на вота. След две минути продължаваме.